Като приключи с вашето изказване, преди да минем към следващата точка от дневния ред, искам да направя едно съобщение. Както си спомняте, председателят на 14 март 2017 година реши да наложи санкция срещу господин Корвин Мике за неприемливи изказвания срещу жените по време на заседание на 1 март. В какво се състои е, санкцията? Е, не се изплащат дневни за 30 дни. Второ, без да се засяга действието за упражняване на право на гласуване на пленарна сесия, суспендиране от участие във всички дейности на парламента за 10 дни, е, в които парламентът е, провежда заседания на своите органи и трето, забрана за една година да представлява парламента в между парламентарна делегация или интеринституционален форум. Господин Корвин Мике внесе жалба срещу това решение на 27 март. Вчера бюрото провери е, неговата жалба, потвърди е, приетите мерки и с това санкцията срещу него влиза в сила. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладът на господин Далтун, одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства. Давам думата за 4 минути на докладчика Дани